а именно изказване на комисията за синергията и фондовете по Хоризонт 2020 и започваме дебата, като давам думата на комисаря Емолес. Заповядайте. Uh, Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, нека да ви благодаря за това, че ме поканите да говоря тук пред е, пленарна, в пленарна зала за синергията при фондовете относно Хоризонт 2020. Комисаря не можа да бъде тук, но ме помоли да говоря от е, името на комисията. И така, този дебат се води от доста години. Хоризонт 2020 е първата а, програма за, им, за научно-развойна дейност, която всъщност се позовава за синергиите при а, европейските структурни фондове. И регламентите, които управляват тези фондове, могат да прехвърлят тези а, да да дадат повече гъвкавост на тези синергии, най-вече да ги насочат към а, с, интелигентните специализации. Така или иначе, аз не смятам, че трябва да ви напомням защо синергиите са толкова важни. Колкото повече такива можем да постигнем между структурните фондове и Хоризонт 2020, толкова по-голям резултат можем да очакваме за заетост, растеж и въобще финансиране на всякакво ниво национално, регионално или европейско. Скоро нашите служби публикуваха и раздадоха на комисията ИТРЕ една брошура, която се казваше Европейските фондове, работещи заедно за ръст и за заедост. Брошурата показваше много конкретни примери за такава синергия и също говореше за инициативите с голям потенциал за синергия. Например, програмата за оперативно конкурентоспособност в Румъния или в Вестфалия а, или пък съвместната лаборатория за високи технологии, или пък а, а, различни подобни структури в Чешката република, Румъния, или пък за програмата Бонус в Балтийски, край Балтийско море. Тази програма за синергии всъщност е нов успешен инструмент. Наричаме го печата на а, качеството. Това е един етикет, така да се каже, който се дава на малките и средни предприятия по Хоризонт 2020. Това са предприятия, които са, са постигнали успех в, при много високи, с много висока оценка, но не са имали възможност да бъдат финансирани по други програми. И тогава а, за тях може да се потърсят друго альтернативно финансиране национално или друго ниво. А инициативата беше стартирана през ноември и а, резултатите надвишиха всякакви очаквания. А, Корина Крецо и аз самият отбелязахме, раздадохме над 3300 такива печати за качество. Едновременно с това Имахме над 100 власти, които а, представят и кохезионната страна, и научно-развойната, които финансираха и искаха да а, а, приложат на практика иновациите по тази програма. Ние установихме колко големи са усилията за премахване на разликите между носителите на този печат за качество в различните държави. В тази общност има една платформа за добри практики, която беше стартирана от комисията, за да се обменят тези практики и взаимно да се учат съответните предприятия и да се видят и какви са препятствията пред а, спокойно прилагане. Печата за качество, според мен, е едно от големите постижения тази година. Наистина е успех, който беше неочакван. Въпросът е, а, наистина ли сме го постигнали? Има ли още заправене? Смятам, че има още много. Тези синергии са като процеса на опростяване. Това е един непрекъснат процес и трябва да продължим трябва да продължим да опитваме много нови различни неща. И именно за това смятам, че трябва да се обърнем към бъдещето и да подобряваме съществуващите си енергии, да ги разширяваме. Например, този печат за качество да се приложи за други области по Хоризонт 2020. А, например, а, действията по програмата Марис Кудовски Кюри и други. Също трябва да имаме съвместни екипи, по които да разработваме синергии. Пак въз основа на съвместни действия ще можем да предприемем действия така, както по програмата за чисто небе и да имаме а, специфични такива синергии за районите. И смятам, че чисто небе е а, модел, който може да бъде последван. Нека сега да засегна нещо друго, което комисаря Крайцио искаше да ви каже. Започваме с стратегията за интелигентна специализация. Тези типове специализация а, идват от различни инициативи по Хоризонт 2020, както и други а, фондове. И а, в проекта е, Хоризонт 2020 този процес може да направи много повече. И постепенно, всъщност, се изгражда стратегията за научно-развойна дейност, за е, тази интелигентна специализация. Комисията подпомага държавите членки е, в, и регионите в тези специализации, най-вече чрез платформата за а, интелигентна специализация, която се намира в Испания, Севиля. И за да се приложи на практика тази стратегия, за да се подсили сътрудничеството между регионите и за да се изградят серии от тематични платформи за а, интелигентна специализация. На този етап имаме три такива платформи. Едната за енергийната иновации, втората за индустриална модернизация и трето за ам, земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Тези платформи за иновации ще позволят ефективно използване на фондовете в рамките на Хоризонт 2020 и едновременно с това ще позволи частно финансиране. Тези тематични е, платформи, този подход с платформи, дава един добър пример, който беше развит пък от инициативата Авангард. И а, е, там пък е, се обединиха 30 различни регионални власти, които искаха да работят върху иновациите, за да а, направят връзката между бизнеса и научно-развойните а, звена. И а, ние правим всичко възможно, за да поддържаме тази платформа по модернизация и да участва наистина и бизнеса. И съвсем накратко за стълбата към а, качеството и към успеха. Има един проект, пилотен проект в парламента, който а, позволява да се приемат инструменти, свързани с управлението на Хоризонт 2020, като се включат и бизнеса, и научно-развойната дейност, и се разглежда и транснационално сътрудничество между държавите. Вече имаше специално събитие посветено на този проект и това събитие ще бъде разширено, за да се включат и други държави и да се добавят нови стратегии. И казвам това, което каза Стивен Кофи, а именно, че синергиите са не са а, дали ще бъде по моя начин или по твоя начин, а по нашия начин. Това е идеята. Благодаря ви и очаквам дискусията. Благодаря, господин председател. Преди да дам думата, искам да ви кажа, че много закъсняваме е, и е, трябва да приключим до 20 до 23 часа 11. Искам да ви кажа, че няма да допускам никакви въпроси с син картон. Господин Елер, Госпожо председател, господин комисар, днес обсъждаме а, обща резолюция за взаимодействие между структурните фондове и Хоризонт 2020. А, всъщност ние започваме по този начин част от дискусията за следващата многогодишна финансова рамка и се опитваме да дадем отговор на въпроса какво Европа може да направи за гражданите, за иновациите и растежа. Така че днешната дискусия е важна изходна точка. Това не е просто техническа дискусия за бюджета. Иновациите са от изключително важно значение за развитието на обществото, на бизнеса и изобщо за прогреса на Европа. През последните години намалихме бюджета за иновации и поставихме други приоритети, за което платихме горчива цена. Затова смятам, че тази дискусия е важна, за разпределянето на средствата, а, и ние не можем да решим въпроса с разпределението на средствата, ако не си а, дадем отговор на някои основни ключови а, въпроси а, и не а, създадем възможности за това нашите учени изследователи да получават средства от структурните фондове. За това а, аз смятам, че вие, господин комисар, ще бъдете важен събеседник при а, дискусията по този въпрос. Благодаря, госпожа Кабезон, за една минута. Gracias, señora presidenta. Señor comisario, alcanzar... Благодаря, госпожо председател. ние искаме да постигнем целта от 3% от БВП е, за хоризонт 2020. Това е напълно възможно предвид е, средствата по Хоризонт 2020 и по структурните фондове. Но как да съчленим е, двата фонда? Това е въпрос, който ни задават държавите членки. Говорите за добри практики, които трябва да се популяризират. Но аз се питам дали е, самите регламенти за държавните помощи не биха затруднили съчетаването между структурните фондове и Хоризонт 2020 трябва да постигнем един последователен подход, като се има предвид интелигентната специализация, научните изследвания, били те частни или държавни. И мисля, че тук трябва да се изясни подхода. Госпожа Томашич. Благодаря, госпожо председател. Да, нашата група покрепя а, да, тези синергии с Хоризонт 2020, за да се увеличи е, резултата от инвестициите. Хоризонт 2020 е важна програма за бъдеще на европейската економика. Амбицията е да се използват иновациите и науката, за да трансформират и адаптират Европа към новите предизвикателства, а също да, го, да я направят устойчива за бъдещи шокове и е, съм разочарована, че средствата бяха отклонени от Хоризонт 2020 към фонда за инвестиции, плана за инвестиции на Юнкер, който няма чак такива резултати. Надяваме се а, е, практиката да не бъде за бъдеще такава, да не става за сметка на Хоризонт 2020. Европейския съюз трябва да си определи своите приоритети. Дългосрочни програми, които да насърчават и научно-развойната дейност, иновациите, науката. Това трябва да е приоритет пред краткосрочните политически планове. И ние смятаме, че средствата от кохезионната политика за този период не трябва да бъде използвана по Хоризонт 2020, защото ще заплаши по този начин друга важна политика на Европейския съюз. Госпожин Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Европа се хвърля много средства за научно-развойна дейност, но сме назад спрямо други части от света. Всяко евро, което се инвестира в европейския бюджет, трябва да бъде използвано максимално. Това е посланието от, комисария, от председателя на комисията Юнкер. Той непрекъснато обещава, че ще има резултат от увеличените инвестиции. И комисарят, имаме такъв комисар, който а, отговаря точно за това качество и за научно-развойната дейност. Твърде много обещания от Юнкер, но само на хартия. Все още а, липсва този бюджетен, това бюджетно влияние. Компаниите и научните институции получават само празни обещания, нищо конкретно. Много трудно могат да се променят нещата. И мисля, че трябва да видим и какъв ще е като цяло амбициозният проект на комисията на практика. И мисля, че можем да имаме различни качества на експерти, различни типове експертиза и да имаме повече подход отдолу нагоре. Не бива също Хоризонт 2020 да бъде цел сама по себе си. Трябва да бъде средство за оползотворяване на парите, с които разполагаме. Нека сега да се захванем, да работим и да гарантираме че инвестициите ни ще дадат най-добри резултати. Господин Омаржи. Благодаря, е, господин комисар. От 20 години ние прикамваме за тази синергия между структурните фондове и програмата Хоризонт 2020. Но ние трябва да бдим за това принципа на еднородност и на сближаване да бъдат запазени и крайно периферните райони да не бъдат лишени от ползата от средствата по Хоризонт 2020. Трябва да си зададем въпроси относно причината, поради която толкова малки приносители на проекти, толкова по-неразвити региони, толкова трудно получават достъп до Хоризонт 2020. Може би ние замисляме прекалено големи програми, може би има някакъв проблем свързан с сложността и аз смятам, че най-добрата енергия трябва да върви напред чрез упростяването. Очакваме резултатите от работата на работната група, която беше създадена от Европейската комисия. Председателката, господин Марадал, за е, минута и половина. Госпожо председател, господин комисар, търсим а, е, синергии, защото те са нещо изключително положително. В момента обаче имаме така наречените силузи, които а, се виждат самостоятелно по море. Е, В момента мислим разделно, не правим връзките. Сега се опитваме да решим социални проблеми, следователно нямаме резултати виждаме как се финансират бавно движещи се влакове, в които не пътува никой или се изграждат летища, през които не пътува никой. Финансират се проекти от типа на магистрали, в Германия, например. Комисията жела да преодолее това разделно мислене и да създаде синергия между пилотните проекти, нещо, което аз поисках още преди две години. все още не са изпо... изчерпани възможностите за сътрудничество между регионите. А цялата тази политика е свързана обаче и с рискове. Трябва да направим така, че да постигнем целите. Трябва да покажем си енергии, но както казах, забавенето е голямо. Но Промяната няма да бъде постигната толкова лесно. Положително е начинанието с печата за, за качество, но има още много работа. Господин Марагал, много бързо говорихте и не е, остан, останахте в известен смисъл неразбран. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Синергията между структурните фондове и Хоризонт 2020 могат да бъдат полезни, но трябва да видим как ще се осъществяват. Структурните фондове са замислени така, че да изграждат капацитет в регионите, които имат нужда от това. Хоризонт 2020 става дума за качество и за развитие на общностно равнище. Структурните фондове са насочени към регионите, и получават финансиране за 7 години, а Хоризонт 2020 е ориентиран към определени критерии за конкурентна способност. Не е ясно кой проект ще бъде финансиран и дали. Тоест, тук става дума за използване на ресурси за проекти, които не са получили финансиране в рамките на оперативните е, е, програми. И виждаме тук лицемерието на Европейския съюз. От една страна е, иска Европейския съюз да, увеличи инвестициите в областта на научно-изследователската дейност и съкръщава бюджета на Хоризонт 2020. Отправили сме се в опасна посока, а именно Европа на две скорости, която задълбочава разликата между високото развитите държави и по-слабо развитите държави. Не бива да се чудим защо народите не разбират Европейския съюз. Господин Ван Несторой. Благодаря, госпожо председател председател. Благодаря за а, примерите, също дадени от комисията, но мисля, че можем да постигнем много повече по Хоризонт 2020. 90% от инвестициите а, свършват в а, старите държави членки. 80% от структурните фондове са в новите. В крайна сметка, това са два много важни фонда, но такова разделение не е добро младите хора всъщност отиват а, в едни региони, а други региони е, остават в стагнация, в застой. Брексита е просто пример какво става когато имаме два, два такива свята. Например, разцъфтяващи градове като Лондон и бедни райони като бившите индустриални зони. И тези хора се обръщат против Европейския съюз. Ние трябва да помислим за нови, иновативни идеи, които да подсилят Европа. Не може да отпускаме милиони само на един регион или на няколко такива. Тази е, седмица е, чухме точно за иновациите като начин да вървим напред. Смятам, че точно това е и за това имаме Европейски инновационен съвет. Благодаря. Колеги, нека да ви напомня. А, няма да има време за синя карта тази вечер. Нямаме време. Благодаря ви за разбирането. И сега господин Козолино, една минута. Си, грация комисарио. Евиденте ги... Благодаря. Госпожо председател, да, тук дискутираме за една политика, която вече има резултати днес с следователни последващите ресурси. Между структурните фондове, които се управляват от регионите, имаме около 200 милиарда, 200 милиарда инвестиции и е, около 40 милиарда по хоризонт 2020. И се сблъскваме с едни е, големи суми, е, които обаче ако искаме да подсилим иновациите, особено за нашите центрове, за предприятията, трябва да видим как бихме могли да ги използваме. Та въпросът днес тук е много конкретен и може би ще е добре да има по-внимателен преглед за бъдещите години относно как ще се използват и как ще се взаимодействат тези фондове и да видим какво ще стане за в бъдеще. Та, трябва да видим как ще насърчим взаимодействието между тези фондове. Така както казва а, комисията, предприятията, които не успяват да оцелеят, са, са тези, които не могат да използват различните фондове. целем. Господин Краснодовски за една минута. Госпожо председател, господин комисар, с енергията между Хоризонт 2020 и структурните фондове преследваха следната цел – да стане възможно за някои държави членки да постигнат е, научно съвършенство. Възможно най-добри резултати, използвайки тези средства. Но целта не се постигна. Пропаста между източна и западна Европа расте. 13 държави членки имат само 5% от общия бюджет от Хоризонт 2020. Ако искаме да постигнем същинска синергия, ние трябва да действаме на ниво държава членка, но и на ниво Европейска комисия. Защо защото комисията е, извършва одита на държавните помощи, например. Е, е, процента на съфинансиране е различен съобразно това дали говорим за структурни фондове или за Хоризонт 2020. Има и други разлики, например езика на кандидатурата. Като че ли съвършенството не се постига както се очакваше, Европейската комисия просто не е приспособила процедурите си процедурата не може да се прилага както трябва, поради разликите между структурните фондове и Хоризонт 2020. Трябва да има промени. Госпожа Вероник за една минута. Благодаря, госпожо комисар. Е, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, резолюцията пред очите ни е чудесен пример за това как да работим по-ефективно. Това е възможност за постигане на синергия между структурните фондове и Хоризонта 2020. Е, в е, настоящия текст не се постига целостта на всяка програма, а по-скоро се демонстрира сложност. По Хоризонт 2020 се насърчават научни изследвания възоснова на отлични резултати, но бюджета не е достатъчен за всички добри проекти. Искането на много добри резултати предполага е, по структурните фондове бързо да бъдат намерени е, у нези проекти, които ще се постигнат най-добри резултати. Специално за синергията, аз смятам, че трябва административното бреме най-вече да е, бъде отслабено. Е, трябва да поддържаме научните изследвания, да стимулираме развойните дейности и по този начин да насърчаваме благоденствието. Господин Аверич е, не е в стаята и незабавно давам думата на господин Бушек за минута и половина. Бузек. Госпожо председател, господин комисар, Става дума за новата рамкова програма за изследователска дейност и за Хоризонт 2020. Време е да видим как се разпределят средствата в рамките на Хоризонт 2020 и в рамките на структурните фондове. Най-вече обаче става дума за разликите, които все още съществуват между 13-те нови страни членки и останалите държави от Европейския съюз. Средствата от структурните фондове трябва да бъдат насочени към инвестиции а, за бъдещето. Успоредно с това трябва да се осъществява и стратегията Европа 2020. Два а, примера. Структурните фондове Хоризонт 2020 са изключително многообразни. Държавните субсидии, субсидии са допустими в рамките на структурните фондове, а не в Хоризонт 2020. Интелигентната специализация се, е, се съдържа в критериите за структурните фондове и не се съдържа в критериите за Хоризонт 2020 се. Ето защо, защото съществуват тези различия, печата за качество не работи толкова добре, както очаквахме. Задължително е учени от новите 13 страни членки да бъдат включени по-силно в научно-изследователски групи и консултантски групи. Госпожа Тоя, за една минута. Господин комисар, съгласни сме с вас. Съгласни сме е, и е, с предложението на Европейския съвет за иновации. Знаем, че правилното изразходване на средствата е, е много важно. Важно е не само да изразходваме правилно средствата, но да се концентрираме върху най-важните теми и да поставим приоритети. крайна сметка един фин проект може да се финансира с ресурси от различни инструменти. Важното е резултатите да бъдат добри, особено при проекти за регионално развитие, е, цифровизация, техническо качество, способност и така нататък. Както каза колегата Кадисон Руис, съществуват е, нови а, е, дейности, които трябва да се развият и компетентностите не са достатъчно добре разпределени. Необходими са ни добри практики и по-добро разбиране. Госпожа Михайлова. Когато дискутираме проблема за синергията между европейските структурни фондове и програмата Хоризонт 2020, всъщност ние дискутираме проблема за координацията и взаимодействието на политиките на европейския съюз на територията на европейския съюз. това е дискусия която определя общата необходимост от синергия и допълняемост между инструментите за инвестиции за растеж и заетост инвестиции за иновации и развитие. но когато говорим за такава синергия ние не можем да имаме предвид само синергията на ниво европейска комисия и допълняемост на ниво програмиране ние трябва да имаме предвид синергията на ниво изпълнение на програмите синергията на ниво територия синергията на ниво допълняемост на отделните проекти синергия която би могла да доведе до реални резултати като повишаване на заетостта и заетост и работни места в европейския съюз. растеж и заетост това е нашата цел. благодаря ви señora presidenta señor comisario la comisión. господин валкерсел комисията дава теоретични насоки за синергията и за фондовете. Тези фондове а, имат значителни средства, но ефикасността не зависи от количеството, по-скоро от доброто управление. Целта е да се избегнат повторения, дублирания. Трябва да се насърчи също и а, качеството в научно-развойната дейност и да се а, даде приоритет на успешни проекти, на проекти, които са се доказали. А, и също а, подкрепата в стратегическите фондове не трябва да бъде счетено като задължение. Защото когато го считаме така, ние всъщност пречим понякога на различни фирми, които биха могли да допринесат, да го направят. Европа има нужда от повече малки и средни предприятия, за да стартира заедостта и а, растежа растежа не се случва само в големите градове, в Берлин или в други, но и в малките райони, на Канарските острови и, и другаде. И само така можем да насочим растежа. Важното е да се засегнат и различните економически сектори да се следи и да не става в, в, в разпиляване на, е, на нашите средства заради дублирания и други. Това ще е най-добрият начин да направим економики. Госпожо председател, господин комисар, благодаря ви, че толкова често говорите за проекта Илай. Не само защото искате изцяло да промените речта ми, а просто не искате да се почертава, че има успех в Европейския съюз, когато синергията между структурните и кохезионните фондове и Хоризонт 2020 постигнаха чудеса. В момента се развива инфраструктура в Унгария, Чешката република и Румъния. Този проект е не само най-големия, най-напредналия и най-сложния, който ще се осъществява в Източна Европа, но също така е, той е най-напредналия по отношение на фундаменталните изследвания в целия свят. Това ще промени съдбите на Европейския съюз, защото те ще станат водещи в е, е, е лазерите с висока енергия. Проекта в Турно Магореле ще обедини повече от 600 научни изследователи от Европа и от външния свят. И заради това аз приветствам синергията. Да, в моята родина е добре да се говори за синергия и за Европейски съюз. Благодаря ви, защото можем да посочим добър пример. Благодаря, господин комисар. Господин Рубик има думата сега за минута и половина. Благодаря, госпожо заместник-председател Гинес. Е, е, ние сме работили в комисията 100, когато трябва да правим научен избор. Това всъщност всъщност е цел за постигане на следващо поколение до 2020 година. Как да инвестираме в научно-развойна е, дейност, е, като ускорим е, като ускорим научните изследвания. Европейския съюз трябва да предостави основа. Не е добре да обсъждаме как да разпределим по бедността между всички. Бедност между всички предполага, че не можем да правим нищо. Докато Хоризонт 2020 е структурен фонд, чудесна възможност за правилна рамка за всеки, който иска да постигне резултат, да създаде нови работни места и благосъстояние. Истината е, че ние трябва да гледаме напред, трябва да преценим как можем да помогнем на хората, които искат да бъдат самонаети, как да създадат първото си работно място. Програмата 2020 е финансов инструмент, чрез който можем да постигнем желания резултат. Затова трябва да насърчаваме интелигентната специализация. Всичко трябва да бъде много ясно как да се постигнат нови работни места в правилен мащаб. И образованието, планирането в образованието ще дадат възможност на комисията да работи с този нов концепт. Благодаря на комисар Монеш. Госпожа Кампуланата. Tiede ракента тулевайсута. Уважаема госпожо председател, науката гради бъдещето. Науката обединява различни видове постижения. Иновациите са в пряка услуга на бизнеса и подобряват дългосрочно конкурентно способността. Програмата Хоризонт 2020 помага на Европа да се развива в по-интелигентна посока. Необходима ни е подкрепа за изследователската работа в биологичното стопанство за времето след епохата на въглищата. Искам да благодаря на комисаря за регионална националната бонус програма, не е лоша а, идеята да се обединят средствата от двете програми за иновации и развитие. Не бива да пестим в това отношение. Хоризонт 2020 трябва да отговаря на изисквания за качество, защото само по този начин Европа може да издържи в глобалната конкуренция. Има място и за равното третиране на регионите, и за сближаването на регионите. Констатираме сега, че е, Великобритания предстои да напусне Европейския съюз. Великобритания е особено важна за изследователската дейност в Европа и трябва да си гарантираме сътрудничеството с Великобритания и за бъдеще. Господин Богович, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Вече говорихме за младежката инициатива. Председателят на комисията ни обясни какви са резултатите от ЕФСИ. Сега обсъждаме Хоризонта 2020 и кохезионните фондове. С други думи, обсъждаме всички инструменти, с които разполагаме за борба с бедността от една страна. От друга страна, се опитваме да направим пробив в областите, в които виждаме, че има възможности за нас. Интелигентната специализация се установява по същия начин, както Хоризонт 2020. Старите страни членки и използва 95% от средствата и това е сигнал за това, че имаме проблем в тази област. Призоваваме комисията да предложи под някаква форма помощ за новите страни членки, за да могат те да се възползват в най- пълен смисъл от кохезионната политика и Хоризонт 2020. Господин Родрикс. Госпожа Родригес, благодаря. Синергията с националните економика може да бъде много полезна. Инвестициите в науката са част от кохезионната политика. Искам да попитам комисаря. Защо комисията и какво мисли въобще комисията за това, че всъщност наказва държавите членки с достъп до фондовете? Трябва ли е, тройката, която царуваше в Португалия за толкова години, да ни наказва, защото всъщност сме загубили от бюджетните средства за бюджет, за инвестиции и за научно-развойна дейност. Светът не трябва да се ограничава до бюджетни а, съкръщения. Не може просто да се наказват така държавите. Благодаря. Сега господин Левандовски. Благодаря. А, много хубава дума синергия. Това са свързани усилия, а вместо да ги разпиляваме. Живеем в Европа, където има различни нива на економиките. И а, Виждате разликите в Северна и в Южна Европа. Държавите, които използват кохезионните фондове, използват голяма част от структурните фондове. и финансират научно-развойни програми. Но има държави, които финансират университети и бизнеса. Това, всички тези усилия трябва да бъдат възнаградени. Сега господин Буде. Да, мулțumesc, președинtă. Uniunea Госпожо председател, Европейския съюз днес трябва да се занимава повече от всякога с лостове, чрез които да изрази европейската солидарност като едновременно с това намали економическите и социалните разлики между държавите членки. Политиката по сближаване като цяло е инструмента на Европейския съюз, чрез който може да се постигне тази толкова важна цел, отвъд гъвкавостта и новата действителност, към която трябва да се приспособяваме, трябва да има синергия между петте програми Хоризонт 2020 и други важни програми. Трябва да се постави ударението на научно-развойна дейност и малките средни предприятия, за да се постигнат конкретни резултати и нови работни места. Така че е, упростяването, ясните правила за прилагането на финансовите инструменти и прозрачността трябва да бъдат изисквания към Европейската комисия. Това трябва да ни предостави гаранция, че фондовете ще са е, е, на разположение на всички държави членки при равно третиране. Сега давам думата на желащите да се изкажат спонтанно. Господин Мараим, има думата пръв. Благодаря, госпожо председател. По програма 2020 се е, подкрепя стратегията на Европейския съюз. Трябва да се развива научно-развойната дейност, за да се постигне устойчив ръст в Европейския съюз. 17 милиарда са предвидени до 2017 година. Трябва да се промени е, преработвателната промишленост в Европейския съюз, е, като се финансира и кръговата економика. Едновременно с това е, ние искаме да променим рамката, за да подкрепим новите технологии, да се преразгледат държавните помощи и финансирането на малките средни предприятия. Е, предвид безработицата в някои държави членки, в частност в Гърция, трябва да се увеличат средствата за научно-развойна дейност, трябва да се развиват е, и публично-частните инвестиции. Господин Якобчич, за една минута. Much, Благодаря, госпожо председател. Синергии, да, това е чудесна дума. Аз също много обичам да ползвам тази дума в моите изказвания, но искам да ви призова да бъдем предпазливи. Очевидно не достигат средства за Хоризонт 2020 и очевидно тези средства сега се търсят от структурните фондове и Кохезионния фонд. За какво става дума? Е, Европейската инвестиционна банка е другия важен играч в тази схема. Наред с това имаме и фонда Юнкер. Може би и те могат да се използват за проекти, които са важни за сближаването, за развитието на инфраструктурата в новите страни членки. Трябва да търсим креативни форми и да търсим взаимодействие не само между тези два инструмента, а между всички възможни инструменти. Иначе ще ни липсват средства за нещата, които са ни най-спешни. Господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Комисията говори за взаимодействие между структурните фондове и Хоризонт 2020. Същата тази комисия налага санкции срещу Португалия заради използването на структурните фондове и налага глоби. Португалия винаги е участвала в седма рамкова програма. А тук става дума за а, програмата Хоризонт 2020. Финансиране бяха богатите държави, а на бедните се налагат санкции така че португалците вземат съдбата в своите ръце. Португалия се лишава от много средства през структурните фондове в един Европейски съюз, който работи за богатите и на които комисията а, а, налага ограничения. Португалския а, народ е поставен под все по-голям натиск. Господин Новаков. Благодаря, господин благодаря, госпожо председател. Точно както в приказките за малките деца знаем, че доброто винаги побеждава само когато хората са обединени, същия девиз трябва да имаме и тук за Хоризонт 2020 и за кръстосаното финансиране между отделните финансови инструменти, а именно всички ръце на борда, заедно успяваме повече. Какво искам да кажа с това? с бюджет от около осемдесет милиарда евро до 2020 година хоризонт 2020 има огромен потенциал за съчетаване с фондовете на кохезионната политика на стойност от около почти 350 милиарда евро. излиза че с наличния ресурс при достатъчна гъвкавост можем да финансираме поне по една добра идея от всеки европеец или почти толкова. но има уловка много често не знаем как да съчетаваме финансирането процесите са твърде сложни административно а нерядко не познаваме и нуждите на отделните бенефициенти що касае до средствата до европейския бюджет трябва здравословен микс от финансиране баланс между грантове финансови инструменти и двете са страни на една и съща монета. дали ще успеем да съчетаем част от 500-те оперативни програми от 28 държави членки с почти 26 органа на управление в хоризонт предстои да видим. сигурен съм че добрите примери ще се умножават. благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас. Наистина много интересна дискусия. И бих казал, че има три основни точки. Първата, че всички сме съгласни с значимостта на синергиите за по-добра наука, за по-добри иновации. Също ние сме съгласни, че а, имаме различни инструменти и че те ни показват вече а, резултати. И съм съгласен също, че трябва да направим много повече. Че това е процес, че това е а, работа в екип и а, трябва да продължим все така и че участват и парламента, и комисията, различни служби, национални правителства, хората, всички продължаваме. А, така че трябва да можем да създадем и нови инструменти, с които да постигнем нови резултати. И така, можете да разчитате на моят ангажимент, както и на комисарят Крецо, че ще продължим все така усърдно да работим, за да имаме нови примери, като тези, които посочихте тук днес. За тази цел обаче ме нужда от вашата помощ и се радвам да имам цялата подкрепа, всички ваши примери и съм а, сигурен, че всичко, което беше казано тук днес, ще подхрани идеите, а, когато работим и ще ви благодаря, така иначе ви благодаря за идеите, които чух тук. Наистина трябва да обединим усилията и да вървим напред. Благодаря. Благодаря на комисаря.